да подкопае законодателството, което беше прието с голямо мнозинство тук в рамките на Европейския парламент още през 2008 година. Дебатът по тази точка в дневния ред приключи. Господин комисар, добре е дошъл. На следващата точка от дневния ред, госпожи и господа, е изявление на комисията относно прилагането на общностните търговски марки на вътрешния пазар. Господин комисар Барни, имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Търговските марки имат реално значение в съвременната търговия. Те дават възможност да се установи происхода на стоката, на услугата, да се гарантизира да се гарантира постоянно качество е, на стоката или услугата. Достъпът до общностната търговска марка е, е предизвикателство за нашите предприятия, както и в борбата срещу фалшификатите. Знаете, някои национални ведомства по запазените марки са взели решения за ограничаване прилагането на общностната търговска марка, позовавайки се на случаи, при които прилагането на търговската марка само в една държава членка не би представлявало сериозен прецедент. Аз благодаря на депутатите, които привлякоха вниманието на комисията към този проблем, към това положение. Голямото достоинство на европейската търговска марка е, че е достъпна за всички, в това число за малки и средни предприятия и, благодарение на която те могат да защитят своите интереси е, е, на общностно равнище. И всяко, съгласно правилата, всяко използване на търговската марка се смята за достатъчно сериозно, независимо от мястото и от степента на прилагането. Този характер на общностната марка е, съответства и на принципите на единния пазар. Всякакви нови ограничения е, на прилагането е, на общностната търговска марка биха могли да имат сериозни последици за борбата срещу фалшификатите, е, напомняйки в това отношение, че комисията се е ангажирала активно да противодейства на пиратството и фалшификатите. Какви са последиците? Въвеждането на нови изисквания може да попречи на борбата срещу е, посегателствата срещу търговските марки и срещу е, автентичността на продуктите. Общностната търговска марка е, е безотказна в своята ефикасност, действайки на територията на целия Европейски съюз и съгласно общностната митническа уредба разпоредба е, е, нарушението, извършено от вносители от е, трети страни срещу европейска търговска марка, може да бъде санкционирано много по-ефикасно. А благодарение на общностната търговска марка, от друга страна, дори най-малките и средни предприятия, държавите членки, които инак нямат достъп до запазен знак, могат лесно да се установят на чужди пазари. А да им се попречи в това отношение би противоречало на много заявени политически намерения е, на Европейския съюз. Знаете, повече от 95% от европейските предприятия са малки или средни. Ето защо, госпожи и господа депутати, бих искал да ви уверя, че моите служби, моите сътрудници много внимателно следят положението в държавите членки и е, няма да премълчат е, в случай, че взимани от националните администрации решения противоречат на европейското законодателство и на решенията, свързани с европейската търговска марка. Благодаря. Благодаря. Сега ораторите от името на политическите групи, от името на НП, госпожа Ханзлик. Две минути.

и за вас, очевидно, господин комисар, а и за е, комисиите на парламента за вътрешния пазар и защита на потребителите, както и по правните въпроси. Край на краищата, единият пазар е създаден за да бъдат премахнати търговските граници между държавите членки, но пък е, за да бъдат е, гарантирани правата и интересите на стопанските субекти на единния пазар, ние сме въвели Европейската общностна марка, която гарантира еднаква степен на защита е, на цялата територия на Европейския съюз. Е, териториалните различия не биха могли да играят каквато и да било роля в това отношение, тъй като пазарът е единен. Ето защо с безпокойство ние е, научихме за някои решения взети от някои национални администрации за защита на авторското право. И ние с удовлетворение чуваме от вас, господин е, комисар, е, е, че според комисията така взетите решения противоречат на принципите, които са в основата на вътрешния пазар. Нашата политическа група винаги ще подкрепя подход, който отдава предпочитание на общностния метод в интерес на европейските предприятия. В заключение, господин комисар, бих ви запитала какви са възможностите е, в случай, че съответните ведомства на държавите членки не споделят мнението на комисията. Не би ли следвало комисията евентуално да пристъпи към е, изменение на регламента и на директивата за сътрудничество между държавите членки по нейното прилагане. Благодаря. Господин Тарабела от името на социалистите и демократите. Госпожо председател, господин комисар, Европейската търговска марка наистина е ефикасно средство за противодействие на фалшификатите и гарантиране на висококачествена продукция за европейския потребител. Независимо дали става въпрос за стоки или за услуги, става въпрос и още повече за едно истинско решение е в интерес на единия пазар в интерес на малките и средни предприятия. Само общностната марка би могла да гарантира обща териториална защита на целия единен европейски пазар. Освен това, това е важен инструмент за упражняването на наблюдение на пазара за митнически цели. взето е, е решение, съгласно което не може една е, чисто техническа е, репродукция на европейската марка да я замести. Европейският съд категорично се е произнесъл, че европейската търговска марка следва да бъде уредена с конкретни условия за автентичност mondialisation. on ne le soulignera jamais assez l'objectif premier de ce règlement est avant tout la garantie offerte aux consommateurs. Имайки предвид още повече, че целта на регламента винаги е била да защитава интересите на потребителите, като им предоставя ясна информация. Благодаря, господин Тарабела. От името на либералите, госпожа Викстрем, две минути. Fru talman, herr kommissionär. Det gläder mig att vi denna kväll kan... Господин eh, комисарио, аз се eh, радвам, че тази eh, вечер можем да водим тази дискусия, въпреки в късния час. Търговската марка дава големи предимства в рамките на Европейския съюз, дава възможност за улесняване на преговорите между държавите членки и за премахване на пречките. Тази марка може да допринесе и за постигане на едно високо ниво на благоденствие, към, които, към което се стремим всички. Е, растежа се създава от предприемачите и дружествата и Европа може да е, бъде подсилена единствено чрез предприятията и дружествата и тяхната възможност е, да създават заетост и висока производителност. Точно а, за това става въпрос, когато говорим за общностната марка, а именно, че най-силно са засегнати малките и средни предприятия, които искат да отбелязват а, растеж. Трябва да се премахнат пречките в рамките на Европейския съюз. С загриженост отбелязвам, че някои държави и членки не припокриват стандартите, отнасящи се до обществена, до общностната търговска марка. Трябва стандартите да бъдат прилагани еднакво в рамките на Европейския съюз. Аз се надявам, господин комисарио, че вие ще се заемете с тези държави членки, които искат да вкарат тези нови критерии. И в противен случай ще бъде застрашена а, общностната търговска марка. Господин Харбър, 3 минути. Uh, Благодаря, госпожо председател. От името на моята група и като председател на Комисията за вътрешния пазар в парламента бих искал да благодаря на комисаря отданото на сърцето си за това, че поясни, че поведението на двата офиса, един е в Унгария, другия в Люксембург, е напълно неприемливо. Искам да подчертая това, защото това е, е едно нападение срещу фундаменталните принципи на вътрешния пазар. Радвам се, че всички колеги тук говориха в подкрепа на решенията, които ще вземе господин комисаря. И практически погледнато бих искал да кажа, че е забележително съвпадение, че и двата офиса са един е в страната на стоящото председателство, другия на следващото председателство на съвета. И когато министра за вътрешния пазар дойде на на моята комисия, и люксембургския, и унгарския, от януари нататък, ще им зададем този въпрос. Ще ги помолим да се обърнат към техните а, агенции и да кажем, че това не е приемливо. Защо? Защото това а, всъщност е една атака срещу основните принципи на вътрешния пазар. Че няма да има никаква дискриминация между търговските дружества, независимо къде работят, в един единен хармонизиран пазар. Нещата тук дори са още по-зле, защото това предложение или тези предложения за дейности, ако бъдат потвърдени, всъщност са един акт на дискриминация срещу малките предприятия и защитават големите. А малките ще бъдат най-засегнати, защото те могат да регистрират нова търговска марка за определен продукт в целия Европейски съюз, като се възползват, между другото, от една изключително впечатляваща революция на вътрешния пазар и един отличен начин да защитят интелектуалната си собственост. Може над 5 години да им отнеме да излязат на пазара. И когато излязат, примерно на унгарския пазар, какво ще открият? Че марката от, е предоставена на някой друг от страна на унгарските власти. Защо? След всичкото това време, което сме заложили всички тези механизми за хармонизация на правилата на вътрешния пазар и, и го правим толкова време, защо се случва това? Може би защото цената на регистриране на европейска търговска марка падна, защото тя работи много ефективно. И тези две служби, опитвайки се да подкрепят своите възраждения, и давайки възможно хората да регистрират търговски марки, всъщност ще изискват от тези търговски дружества да се регистрират в тези конкретни юрисдикции. Това според мен е наистина показва а, интерес и те искат да печелят на гърба на тези фирми. Това е против принципите на Европейския съюз. И, както каза и господин комисаря, работи срещу един от приоритетите на тази комисия – Нововведение, пускане на нови продукти на пазара и по-добра работа на вътрешния пазар. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката на господин Харпър. Двама колеги са се записали за спонтанните изказвания. Госпожа Ройтова, една минута. Госпожо председател, дами и господа, благодаря ви. Аз приветствам това, че до една година комисията ще актуализира регламента за търговската марка, като намали разходите, упрости регистрацията, като даде възможност запазени марки и наименования на продукти да бъдат защитени. Така ще се борим и срещу стоките менте. Освен това се радвам, че комисията включва моето предложение за създаване на защита на етикета или символа С, защото много често сега може да се извършват фалшификации на този етикет, на този символ, а всъщност стоките да не отговарят на това изискване. Защитата на една такава търговска марка е изключително важна, защото тя дава сигурност на гражданите, от друга страна защитава предприемачите срещу нелоялната конкуренция и дава възможност да предоставим нашите стандарти и на други. Тази защита всъщност се извършва без допълнителни разходи, защото чисто и просто може да се дадат правомощия за регистрация на тези на офиса в Аликанте. Благодаря, госпожо Ройтова, каза председателката, господин Кели, за една минута. Не се ползва микрофон. Мисля, че всички единодушно подкрепихме тази идея. Развиването на общностни търговски марки е едно естествено развитие на вътрешния пазар. То дава отлична възможност за развитие на търговия, на малките и средни предприятия, за да се спре фалшифицирането на стоки, пиратството и така нататък. Така че не виждам кой би бил против, особено а, държавите членки, които не спазват това. Така че мисля, че всички политически мерки, които са необходими, трябва да бъдат предприяти, за да може те да се вслушат в гласа на разума. Такива инициативи, като тази свързани с търговската марка, дават възможност на Европейския съюз да бъде по-близко до гражданите и дават възможност за развитието на търговските дружества, на бизнес сектора и накрая очаквам с нетърпение развитието на другите ви инициативи и колкото по-бързо се развиват те, толкова по-добре. Благодаря, господин Келикер, казва председателката. Няма повече оратори и давам думата на комисаря Бърние. Благодаря, госпожо председател. Както каза ги госпожа Викстром, наистина е късничко е, да се обсъжда този въпрос, този час на деня. И все пак е, тук всички изказали се заявиха категорично, че въпросът е важен. Господин Арбър ни напомни тук е, за степента, в която за предприятията европейската марка е свидетелство за самоличност, за, за защита, за отстояване на нововведенията. И аз също мисля, както каза и господин Кели, е, би следвало да отидем и по-далеч, разработвайки нови форми на е, защита. Е, ето защо господин Кели съвместно с Белгийското председателство ще работим активно за увенчаването на проекта за европейски патент с успех. По всички тези причини, а и по други, комисията няма да изостави своите усилия в това отношение за доработване на този важен елемент е, от е, единия пазар. Ние няма да допуснем е, едно сегментиране, един протекционистски уклон от страна на една или друга държава членка. Ние сме категорично решени да дадем отпор на, на такива изкушения. И аз благодаря на госпожа Ханзлик и на нейната група, на Европейска народна партия, за проявената бдителност. Госпожо е, Викстром, както и е, господин Тарабела, вие напомнихте какво представлява тази търговска марка за, за предприятията. Напомнихте, че тя е в духа на единния пазар и както желая господин Тарабела, аз е, ще потвърдя, че ние в момента е, преразглеждаме действащата е, система в духа на решенията на съда, които вие споменахте, господин Тарабела, наистина ще трябва да актуализираме регламента за европейската търговска марка. Ние вървим по този път – с грижата, както пожелахте и вие, за нововведенията в е, е, информационните технологии е, в интернет. Бих искал да благодаря и на госпожа Ройтова за това, че посочи, както прочим направих и аз, въпроса за конкуренцията, който ще се изостри, прочем, ако е, тръгнем назад към една фрагментация. Е, трябва да, да упорстваме, трябва да сме в състояние да възпрепятстваме навлизането на пазара на фалшиви и пиратски е, изделия. Аз миналата седмица излязах с инициатива в това отношение – и ние би трябвало да обезпечим контролните органи в държавите членки със съответните технически средства, а и нормативни за ефикасна борба. Е, би следвало да работим и двустранно, най-вече с страните е, по происход на фалшивите изделия и в плана за действие, е, който ще предложа, ще се съдържат инициативи за сътрудничество с трети страни за да им съдействаме да разработят самите те своя маркова политика. И най-сетне госпожа Ханслик зададе, според мен, важен въпрос. Какво би станало, ако националните съдебни органи потвърдят решението на националните ведомства по търговските марки? Първо трябва да кажа, че следва да изчакаме. Не би следвало да предрешаваме решенията на националните съдебни органи. Както казах, аз съм убеден, че те сами ще поправят положението. Евентуално задействането на процедура за нарушение на договорите, да, това винаги е възможно, но единствено в светлината на взетите от националните съдебни органи решения ето на европейска търговска марка е един от устоите на вътрешния единен пазар и го казвам, защото те първа заедно с вас, с съвета, ще дадем нов тласък на развитието на този пазар в интерес на гражданите и предприятията, чрез усъвършенстване на нормативната уредба на патента, едва ли сега бихме допуснали подобни уклони. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Заседанието ще бъде продължено утре от 9 до 1 и от